La séance est ouverte. Обявявам заседанието за открито. Искам да помоля всички ви да заемете местата си и да запазите тишина. Уважаеми колеги, вие се запознахте с проекта на дневен ред и ще считаме, че този дневен ред е одобрен, ако няма бележки от ваша страна. Съобщенията на председателя фигурират в нашия нюзлетър. Затова предлагам да преминем веднага с гласуването. И тъй като имаме шанса от самото начало на заседанието сред нас да бъде докладчика, искам да помоля да започнем с гласуването на доклада на становището на Надежда Ненски за макрофинансовата помощ за Хашемитското кралство Йордания. Тъкмо за да загреем в началото на днешния ден, който изцяло е посветен на гласуване. Ние ще продължим с гласуването и утре. Предвидели сме при необходимост два дена за гласуване и предлагам да започнем с доклада на Надежда Ненски. Est-ce que ça pose un problème technique? Има ли някакъв технически проблем? групата на социалистите и демократите разполагат ли с списъците си за гласуване по доклада на госпожа Ненски? Добре. Всички готови ли са? Всички носят ли си картите за гласуване? Само госпожа Мартини заяви, че не си я носи. Ще вземаме предвид вашето гласуване. Това ми се случва и на мен. Започваме с 16-то изменение. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Второ изменение на докладчика за, против, въздържали се. Извинете, Алда. Двама против има. Два пъти повече, отколкото съм видял. Приема се. Трето изменение е оттеглено по съображенията има, има цяла поредица от изменения на господин Артунг. Можем ли да ги гласуваме амблок? Първите пет. От четвърто до осмо на господин Артунг. Може ли амблок? Кой е за? Против? Добре. Отхвърлят се. Девето изменение на господин Артунг. То е различно за заличаване на текста. Докладчика е против. Кой е за? Против. Благодаря. Отхвърля се. Изменение 10. Ah oui, oui, c'est ça. Alors, l'amendement. Десето изменение. Докладчика е против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. Първо изменение на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Можем ли да гласуваме 11, 12 и 13 заедно? Не. Тогава гласуваме 11 изменение. Докладчика е против. Кой е за? Двама. Кой е против? Останалите въздържали се. Отхвърля се 12-то изменение на господин Артунг. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 13-то изменение на Артунг. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 14 и 15 можем да ги гласуваме заедно. Кой е за? Господин Артум, кой е против? Благодаря. Въздържали се? Отхвърлят се. Окончателно гласуване, електронно гласуване. Така ще можем да проверим и броя на присъстващите в залата. За да видим дали няма някои свръхпредставени политически групи. Мовез елев! Да, има лоши ученици. 34 са гласували. Господин Гайер за. Вие също за. Знаеш 33 против заедно един против, нула въздържали се. Поздравления на госпожа Нейнски. И искам да помоля секретарията да провери дали има групи, които да имат повече представители. Обикновено не би трябвало да е така. Групата на НП е представена само от докладчика в сянка. Един фантом, който представлява една толкова важна група, разбира се, зависи от качеството на фантома. И така. Второто гласуване. Джовани е тук. Джовани има думата. Трябва да гласуваме по протокол за ам, Република а, Гибон. Има бюджетна линия, която трябва да подсигури средствата милион и 300 хиляди. Милион 350 хиляди, извинявайте. Искам да кажа, че предлагам да гласуваме за. Това са средствата за 2013 година. Кой е за? Кой е против? Господин Артунг, въздържали се? Приема се. Няма други трансфери от комисията, нито от другите институции. Искам да дам думата на Моника Холмайер, за да ни запознае с досието. Уважаеми колеги, съвсем кратко, става въпрос за сградата на ЕБО. Имаше някои нередности в тази връзка. Ем, които ни направиха впечатление. Имаше въпросник с 40 въпроси. Ам, ставаше въпрос за удължаване на срокове по отношение на бюджета и ам, по време на следващото заседание на бюджетната комисия ще можем да излезем с становище, след като сме видяли отговорите на въпросника. Това е официално съобщение и трябва да се произнесем след като разполагаме с досието в писмен вид. Сега преминаваме към гласуването на измененията ни по проекто бюджета за 2014 година. Бяхте информирани в какъв ред ще гласуваме по отделните категории. Координаторите постигнаха съгласие по този въпрос. И искам да спомена какъв ще бъде реда, за да няма недоразумения, всички да са готови, за да могат и присъстващите в залата, както и тези, които ни слушат по интернет, да знаят как точно ще процедираме през тези два дни. Ще започнем с бюджета на други, другите раздели. Моринка Холмайер е докладчик. След това ще разгледаме хоризонталните проблеми, т.е. отделните бюджетни редове за административна подкрепа, децентрализирани агенции, пилотни проекти и подготвителни действия. След това ще разгледаме бюджета на комисията. Разбира се, ще дам, съгласно традицията ни, думата на генералния директор по бюджета, когато поздравлявам с добре дошъл. Той ще ни запознае с мнението на Европейската комисия по нашите изменения. След това ще разгледаме пета категория, после едно б Ще започнем от онези, които създават най-малки проблеми за координаторите и ще приключим с онези, които създават най-големи проблеми On commence par le 5. Започваме с 5, 1B, след това 3. Под, разбира се, тук е, трябва да кажем, че под условие, че трябва да се отчитат някои технически мнения. Това обаче трябва да се реши до края на деня. Втора категория, четвърта, 1А, след което ще гласуваме плащанията. Това ще стане утре по принцип. Те ще бъдат гласувани отделно, след което ще гласуваме плащания извън МФР, свързани с мобилизане на инструмента за гъвкавост и измененията, свързани с приходите. Това е менюто. И така, започваме. Казаха, че има прекалено много представители на НП и аз не трябва да гласувам. Добре, аз няма да гласувам. Лишен съм от гласуването. Председателят е над тези неща. Започваме а, с а, бюджета а, и давам думата на Моника. Не искам да казвам нищо по съдържанието, защото го обсъждахме надълго и на широко, но искам да помоля две неща, които трябва да имаме предвид. Първо, имаме джентълменско споразумение между парламента и съвета. Това означава, че от страна на парламента ам, няма да променя нищо по 26 от съвета предлагам да отхвърлим предложенията по 2 и 6 джен, и така да потвърдим джентлменското споразумение. На второ място има техничко техническо изменение, свързано с щатните разписания. Това е бележка под линия. Стана въпрос за а, комитета на регионите и комитета а, по социалните и економически въпроси. Е, това измененията бяха разпространени вчера по имейл. Искам да уточня това в случай, че някой не е получил имейл а, или не му е обърна внимание, да има предвид това. Благодаря, госпожо докладчик. Сега от практическа гледна точка предлагам най-напред да вземете ето тази дебела книжка. Ще работим по нея. Бюджет на комисията. Ще започнем с това, Трябва да отворите на страница 16-17. Това означава административни разходи на институциите. Става дума за, за съвета, бюджета на съвета.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 А? О... Моля а, сътрудниците да пазят тишина. Аз ръководя. Така, 16-17. Първо ще гласуваме това, което предложи докладчика Майер. Става дума за бюджета за дейността на съвета, както каза и Моника Холмайер. Има една традиция, според която Съветът и парламентът всяка година избягват да гледат. Ние сме независими една от друга. Становището на Европейския съвет не засяга Европейския парламент, вътрешното становище на парламента не засяга съвета. До сега това не е записано в финансовия регламент, в договора, това не е записано в вътрешния правител на парламента. Това е практика и ние не гласуваме измененията, отнасящи се до бюджета на съвета, но разбира се, депутатите имат право да представят изменения. Има двама депутати, които са направили такива изменения. И аз ги предлагам на гласуване на страница. В така наречения документ 4, други раздели. Не става дума за трета секция, а за други Имате една поредица от изменения от Ханс Питер Мартин. Той не е в залата в момента. Има седем изменения на господин Ханс Питер Мартин. Предлагам да ги гласуваме амблок. Има и други на Мартин който е подписал, привнесъл други изменения. Юридически това са приемливи изменения, но политически те противоречат на джентълменското споразумение, поради което и докладчикът е против. Искам да посоча като председател на комисията по бюджета, че ви препоръчвам да гласувате против Така, аз ви предлагам да гласувате с против. Първо, амблок, измененията на Ханс Питер Мартин. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се. Изменение на а, Мартин 40-75 за, против, въздържали се, отхвърля се. Този проблем е решен. Сега вземаме един по-крастък документ. Ето този. Budget 2014 Other Sections qui résume tous les Други раздели там са резюмирани компромисните изменения, както и, и унези, които ще гласуваме отделно. Всички разполагат с този документ. Започваме. Първо гласуване блок 1. Първи компромис. Кой е за? Против? Алда. Въздържали се. Двама въздържали се. Добре. След това имаме оттеглени изменения в резултат от помирителната процедура с бюрото на парламента. Разполагате с списъка на измененията. vingt neuf cinquante cinq vingt neuf cinquante six vingt neuf cinquante huit vingt neuf soixante seize ces amendements sont retirés Това са изменения, които са оттеглени, затова няма да ги гласуваме. Те не могат да бъдат внасени отново в пленарна зала. Това е правилото. След това имаме три теми които водят до технически корекции. И Моника ги спомена. Вие ги знаете, автоматично те се приемат, няма да се гласуват. След това имаме една поредица от изменения, които отпадат, тъй като са обхванати от блок 1. Donc, c'est en principe euh, les amendements qui sont en fin euh, de la... Това са измененията, които се намират на края на втората страница, до следващата страница. Всъщност до втора втори блок. Алда иска да каже нещо. Em relação à linha do по ред хиляда. Ред хиляда Във връзка с ставката за солидарност. Каза се, че е недопустимо онова, което се предлага тук. Мисля, че трябва да има отделно гласуване и не би трябвало да има недопустимост, просто защото блок първи не е бил прият. Според нас, изменението трябва да е допустимо и трябва да се гласува отделно. членовете гласуваха за замразяване на заплатите и си мисля, че логично ние да гласуваме по отношение на тази такса или налог солидарност. Става въпрос за заплатите на служителите на парламента. Не виждам защо по правни съображения да не можем да гласувам тук. Добре. Това изменение е идентично с други, които бяха внесени от други политически групи и които създават проблем, тъй като, що се отнася до допустимостта им. Моника. Искам да допълня, че при това изменение, независимо дали е допустимо от правна гледна точка или не, това не е моя работа да определям то, има оценка от страна на правната служба, но това изменение ще отпадне, защото по време на помирителната комисия въпросът за заплатите беше гласуван съвместно. Това е заради самото съдържание, защото този въпрос е покрит от заседанието по време на помирителната комисия, не защото има становище на правната служба. Très bien. Alors, je... Много добре. Предлагам да сезираме правната ни служба. Тя има свои представители тук. Въпросът, който поставям на службата, се отнася до това за измененията, които във вашата таблица се намират на следващата страница, преди трети блок, в края на втори блок и те се отнасят е, до бюджетни редове 1000, 1006 и 300. Има изменения, които се отнасят е, до налога е, солидарност от 7%, както и надбавките, свързани с общи разходи и разходите за мисии и пътувания между трите работни места на парламента. Въпросът ми към юридическата ни служба е дали тези изменения са правно приемливи или не. Очаквам да чуя какво е становището на правната служба. Ако кажат, че те са допустими, ще ги подложа на гласуване. Ако ми кажат, че не е допустима, ще няма да бъдат гласувани. Благодаря. Искам да се спра на тези изменения, които споменахте. Разбира се, председателят е този, който трябва да прецени дали те са допустими или не, съгласно нашия правилник. Там формулировката е по-обща и не се споменава, че председатели на парламента или на съответната парламентарна комисия трябва да упражняват контрол върху законността, но е доста по-широко формулирана, за да даде възможност на председателя на парламента и на председателя на бюджетната комисия да имат право на осмотрение и това става, когато има изменения, които създават проблеми, които се отнасят до нарушение на договора или други норми. Започвам с измененията. Е, ки виза у депонсли... Е? Те се отнасят до разходи за персонала. Дали тези изменения имат проблем с допустимостта или не? Член 341 на договора ясно подчертава, ще прочета на английски. Местоположението на европейските институции се определя чрез договорка между държавите членки и тук институциите не могат да решават има позиция на съда от 13 декември 2012 година. Там се казва, че въпреки, че има разходи свързани с няколкото работни места на парламента, самия парламент или съда не могат да променят положението, а държавите членки могат да го направят, когато е уместно и чрез изпълнение на своите правомощия за определяне на местата на работа на институциите. И ето защо ние смятаме, че това изменение е недопустимо. И ви моля да определите това изменение за недопустимо. По отношение на другото изменение, което споменахте, номер 4853 във връзка с заплатите на членовете и тази ставка или налог солидарност от 7%. Ние смятаме, че това изменение е несъвместимо с член 10 от правилника за дейността на депутатите и бюджетната процедура не може да променя този устав, правилник за дейността. Ето защо ние ви препоръчваме да обявите това изменение 4853 за недопустимо. Заключението ми не е същото по изменение 4855 във връзка с а, общите разходи, тъй като тук няма несъвместимост с правилника за дейността на членовете. Е, тук по-скоро се засяга член 26 и разпоредбите за изпълнение на правилника за дейността, а правилник е прият от е, бюрото. Така че не мисля, че тук има проблем с допустимостта. Значи по изменение 4855 за мен няма проблем с допустимостта. Благодаря. Благодаря, Рикардо. Беше напълно ясно. Горен Ферм пожела да вземе думата. Господин председател, по 7, 1 и 1 Мисля, че тук не става въпрос за промяна на договорите. Става въпрос за изготвяне на пътна карта, която евентуално да доведе до промяна на положението. И това е нещо различно. Но няма да вдигам голям шум, в случай, че вие счетете, че мнението на правната служба е валидно. Добре, моето мнение обаче е по-различно. Да, ние ще споменем мълценственото мнение. Джордж. За протокола. Позицията на Албе е същата като тази на Йоран – ние смятаме, че тук има друга трактовка. Става въпрос за пътна карта, която е евентуално да доведе до промяна на договорите. Ние сме разочаровани от мнението на правната служба. Просто отбележете тази позиция е в протокола и ние имаме съответно притеснение в тази връзка. Благодаря ви много. Ролята ми не е да правя подобно предложение, но предлагам да вземем решение да има резолюция и в тази резолюция да кажем неща, които не са изцяло в съответствие с договора и предлагат по-различно тълкование. Що се отнася до гласуването на измененията, аз трябва да бъда изключително строг относно правното становище за тях, за това искам да кажа, че ще следвам препоръките на правната служба, както бяха изложени. По тези три изменения или три групи изменения, по три теми, има две, които не са допустими и едно изменение, което е допустимо. И така връщаме се към началото на втория блок. Това е списък от изменения, които не са обхванати нито положително, нито отрицателно от първи блок, които не съответстват на резултатите на помирителната процедура, но юридически изискват да бъдат гласувани. Нашия докладчик предлага да гласуваме амблок против всички тези изменения с изключение с изключение на двете изменения, които са допустими, както беше казано от господин Пасос. Има ли някой против това да се гласува анблок, с изключение на тези две изменения? Ils sont dedans on ne les vota pas alors, les deux admissibles. Donc c'est ce qu'il dit. Bon, alors, bon. Pour simplifier. И така, за да упростим нещата, ще започнем с гласуване на... за измененията, за които говорихме току-що. Тоест, изменение 4855, което е същото като 1040 за общите разходи. Докладчикът е против, но а, правно погледнато това са допустими изменения. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Един въздържал се, госпожа Мартини. Отхвърлят се. И така, може ли да гласуваме всички останали амблок? Няма никой против. В такъв случай, всъщност, има едно по-различно изменение. Алда, по който искате отделно да се гласува? Десет По 10.41. Всъщност, извинявам се, казва оратора. 10.41 Ред 3, 4, 2, 6. Не, 32, 46. 32, 46 и изменение 10-41, Както и ред 402 и изменение 10-37. Yeah, yeah. Oui, mais il they have no... Non, mais c'est lequel Ces deux amendements, ces deux-là, mais il y a un petit problème avec ces amendements. Euh, oui, alors, j'ai repéré... Да, аз отбелязах, но в моята таблица няма цифри, има само коментари. To restore the, the draft. Става дума за възстановяване на цифрите от проекта бюджета. Thank you. OK, bon. Donc, ce sont deux amendements. Две изменения. 10.41 и 10.37. Целта е да възстановят сумите в проектобюджета, предварителния проектобюджет, въпреки че не фигурират цифри на таблицата. Докладчика е против това изменение. Кой е за? Алда и господин Артонг. Кой е против? Много хора. Въздържали се. Отхвърлят се. По останалите амблок. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърлят се Анблок. Сега можем да преминем към трети блок. Тук искам да подложа на гласуване амблок измененията, но институция по институция. По сметната палата Ивайло Калфин ще направи изказване. Относно, относно сметната палата има някои, няколко изменения, които предвижат резерв по отношение на възнагражденията. И, и се има при тук изслушването на представителите на Сметната палата. Ние не сме доволни от това изслушване. Парламента трябва да има право на глас и за тази връзка резерв 1 може да а, породи правен спор. Ние искаме да има процедура, която да предвижда обяснения от съвета. В противен случай ще се въздържим по това предложение като а, подкрепим принципа, че изслушването в парламента трябва да има тежест. Благодаря ви. Благодаря, разбирам какво искате да кажете, Ивайло. Моника може да даде отговор. Искам да кажа на Ивайло, че в този блок не гласуваме за това. Това гласуване ще дойде по-късно. Има отделно изменение. Това е на страница 6. Има е, отделно изменение, раздел 5, е, сметна палата на страница 6. Това са тези допълнителни изменения. Те не са обхванати от този блок, защото не принадлежат към него. Те принадлежат към гласуването на общия бюджет. Oui, I mean, I mentioned that аз споменах, че моят коментар е свързан с резерва по възнагражденията, което е другия блок. Bon, alors, euh, on peut voter. Добре, можем да гласуваме тогава амблок. Измененията отнасящи се до сметната палата в рамките на третия блок. Ще се върнем на въпроса за резерва. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. За економически и социален комитет. Кой е за? We are voting one by... On pourrait voter tout ça en bloc. On n'aurait pas besoin de... Non, je, je vote... Гласуваме анблок институция по институция. Все още не сме стигнали до Съда на Европейския съюз. Bon, alors, euh, le, le, le bloc. Bah alors tout le bloc euh, ensemble alors si oui d'accord ok значи целият блок ме че трябва да гласуваме гласуваме отделно всяка институция но това са хоризонтални е, линии така че е по-логично да имаме един общ е, вод е, за целия блок 3 кой е за против, въздържали се, няма въздържали се, приема се. И така. Отпадат измененията. Няма да ги чета всички, но имате списък от тях. Те се намират в края на блок 3. Те няма да бъдат гласувани, те отпадат, няма да ги има. Минаваме към четвърти блок. Става дума за съда на Европейския съюз. Кой е за тези изменения? Против? Приема се. Изменение 29.18 отпада. Сега трябва да гласуваме отделно едно изменение, което се отнася до съда, но не е включено в блока, а именно изменение 2026. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Що се отнася до сметната палата? Първо изменение по ред 1000, двете изменения за резерва. Докладчикът е за, кой друг е за? Против? Въздържали се? Социалистите се въздържат. Приема се. По 1200 ред, също за резерва. Кой е за? Против? Въздържали се? Резултатът е същия. По 2026 докладчикът е против. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Економически и социален комитет. Имаме едно изменение за резерв. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Останалите изменения отпадат. Има едно техническо изменение, което не се гласува. Економически и социален комитет. Имате един списък от изменения, които не са обхванати от предложението на докладчика. Предлагам да ги гласуваме анблок. Ако всички са съгласни, това е блок 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се. Преминаваме към седми блок Комитет на регионите. Шестотен първо изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се 29.39 за резерв. Докладчикът е за. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Имате списък на измененията, които отпадат с изключение двадесет и от ред 1004. Оттеглено и не може да се внася отново в пленарна зала. Останалите отпадат. Имате техническа корекция. Няма да го гласуваме. Осми блок. Тук имате списък от изменения, които не са обхванати и които не допадат на докладчика. Трябва да ги гласуваме анблок. Кой е за? Против? Въздържали се? Всички се отхвърлят. Девети блок. Европейската служба за външна дейност. Можем ли да ги гласуваме? Анблок. Няма никой против. И така, кой е за? Девети блок. Против. Въздържали се. Приемат се. Алда. Извинете. Мислех, че искате думата. Приемат се измененията. Има едно... Един глас въздържали се от Алда. Има списък от изменения, които отпадат, тъй като беше прият този блок от изменения. По десети блок това са изменения, които не са обхванати от блок 9 и които изискват отделно гласуване. Ако сте съгласни, можем да ги гласуваме заедно, анблок. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Оттеглят се. Е, приемат се. Има отеглени изменени. 697 и 699. Много добре. Искам да ви благодаря. Сега гласувахме бюджета на Моника и я поздравяваме. И, и, ли шадо, ли Благодарим на всички, на докладчиците в сянка, на сътрудниците. Две минутки, за да можем да сверим как да продължим продължим с гласуването на бюджета на комисията. Преди да започнем, ще дам думата на генералния директор, но сега нека да спрем за две минути. Моля ви да останете в залата, за да можем да организираме вота. faut faire l'après-midi parce que vous revenez. Bien. Alors, nous reprenons nos travaux. Продължаваме работа. Моля ви за тишина в залата. Вече гласувахме измененията, отнасящи се. Моля за тишина. Гласувахме измененията за комисията. Искам да дам думата на генералния директор, за да ни запознае с позицията на комисията. Благодаря, че ми давате думата. Ще споделя някои от позициите на комисията и а, да обосновем нашите изменения, които сме предложили към доклада, изготвена от докладчика. Като начало искам да кажа, че благодаря на всички. Има много изменения, които са внесени от членовете, от комисията или от политическите групи. Това са изменения, които са свързани с плащанията и поетите ангажименти и ам, това са ам, суми, които включени в на комисията и бяха отхвърлени от съвета. Комисията се радва, че ам, има една обща позиция че парламента и комисията са поели в една и съща посока, що се отнася до поетите задължения. Поети задължения, които проистичат от самия бюджет и задължения, които са поети в миналото. 1 милиард евро съкръщаване на средствата, това не можем да допуснем. Освен това, искам да кажа, че нашата бъдеща политика ще бъде доста натоварена. Предвижат се инвестиции за заетост, за конкурентоспособност, за растеж и тези програми биха били ограничени. Те са в раздел 1А или в рамките на кохезионната политика 1Б. Тези разходи ам, са са се увеличили през годините, необходимо е да се засили ролята на комисията и на 26 септември имаше заседание по инициатива на Европейския парламент. Ставаше въпрос за ситуацията с плащанията. На това заседание стана ясно, че ам, комисията е, е подхожда доста внимателно по отношение на определяне на сумите. Бюджета за 2013 година се основава на следното. Първо трябва да се покрият задълженията за 2013 година. Това трябва да се подчертае. Комисията е на мнение, че вторият транш в коригираш бюджет 8, този втори транш е от много голямо значение. С интерес установяваме, че това, което е включено в проекто бюджета на комисията за отделни действия, да речеме различни програми, свързани с Хоризонт 2020, Еразъм Плюс, или Косме, Европейската комисия е, има проекто, коригираш бюджет от 2001 година и с, са били взети всички аспекти предвид, ам, които се отнасят до МФР и се взимат предвид и ключовите аспекти, които ще а, ще имат значение от 2014 година. Целта е да има повече иновации, да се създадат повече работни места и то вече, най-вече за младите хора. Бюджета на Европейския съюз е един инструмент за солидарност. Предложение за засилване на ам, <clears throat> засилване на растежа, за подпомагане на нуждаещите се. Всичко това е заложено в бюджета. Искам, освен това, да подчертая, че ам, в рамките на разпределението на финансовите средства всичко трябва да е балансирано, трябва да, е, да се извършват и а, корекции освен това, искам да благодаря на госпожа Йенсен и на водещата комисия за това, че в проекто бюджета, в бюджетните линии са предвидили и административната помощ. Тези административни разходи са необходими, и трябва да бъдат включени в бюджета. Знаете, че Европейската комисия и тази година ам, беше сдържана при изготвянето на проекто бюджета. От страна на съвета обаче възможността за действие страна на комисията ще се ограничи, като се имат предвид съкръщенията в бюджета. Има документ от 15 октомври. Това е коригираш бюджета 2. Става въпрос за човешките и финансови ресурси за изпълнителните агенции, които управляват програмите от 2014 до 2020 година. Тази промяна ще е, е неутрална по отношение на бюджета. Това е една обща промяна по отношение на административните разходи. Това е нещото, по което сме а, е, работили. Относно пилотните проекти и подготвителните работи, службите на комисията положиха наистина е, усилия, изготвиха е, един временен списък, който трябваше да бъде изпълнен още преди лятото. Е, беше взето, беше взето предвид и новното правно основание от последните години. По този начин комисията може да гарантира ефективното изпълнение на действията и програмите. Преди да преминем към гласуване, господин председател, искам да обърна внимание на членовете на тази комисия на три неща. Има някои изменения, в които се предлага Има предложение свързано с пенсиите на членовете. Да има да се извършва трансфер към комисията. Трябва да се провери какво ще е въздействието на такова действие. Може би ще е необходимо създаването на нови бюджетни линии да бъдат променени някои от новите програми в бюджета. Номенклатурата в бюджета изисква да има ясно установени цели с ясни показатели, така че да може да се провери след това изпълнението на бюджета. От страна на Европейския парламент ам, съгласието е на лице. Европейската комисия подчертава, че ам, тези цели ам, трябва да бъдат изпълнени. Ам, и не трябва номенклатурата да се осложнява прекалено. Искам да апелирам към вас да вземете всичко това предвид. Сега преминавам към последния аспект. Искам да подчертая следното. С някои коментари е, се прави опит да се промени правното основание. Европейската комисия Е, взима предвид е, мнението на Европейския парламент при е, управлението на програмите. Европейската комисия обаче трябва да се придържа към правното основание, свързано с програмите, да се придържа към финансовия регламент и бюджетния регламент. Това всичко са правни инструменти. И в заключение искам да припомня, че както всяка година и тази ще бъде представен документ за изпълнението на бюджета. Ще бъдат предоставени и всякакъв род данни и всякаква информация, която е необходима. и ще ви помоля да вземете предвид коментарите, които представих от страна на комисията. Благодаря ви. Solo dos pequeños comentarios. Sé que tenemos muchos votos y voy a ser. Ейдер Гърдия Сабал. Съвсем накратко няколко въпроса и коментара. Трябва да гласуваме, така че ще говоря бързо. Преди да гласуваме по бюджета на комисията, бих искала да благодаря на докладчика още веднъж за положените усилия. Абсолютно вярно е, че постигнахме споразумение по повечето функции. Едва ли споразумението ще е удовлетворително за всички политически групи, но така стоят нещата с компромисите. Успяхме да се справим с кредитите за поети ангажименти по отношение на кредитите за плащания. За съжаление не успяхме да се договорим напълно и искам и аз да подема щафетата от комисията и да се обърна с молба към другите политически групи. Необходимо е да имаме различна стратегия за кредитите за плащания по отношение на съвета. Социалистите винаги са казвали, че е важно да се използва резерва за непредвидени разходи, когато се преговаря с съвета. Е, това в случай, че няма решение на проблемите с кредитите за плащане. Комисията загадна за това има проблем с кредитите за плащания, всички го знаят. Ние обаче сега по време на тези преговори трябва да действаме, защото следващата година ще е твърде късно, ще имаме избори, ще има промени в комисията и в парламента, така че последен апел от моя страна. Нека да се опитаме да постигнем споразумение по отношение на кредитите за плащания. Благодаря, господин Хартонг. Благодаря. Аз е, все още съм представител на Холандия. Разбирам, че генералният директор трябва да изрази позицията на комисията. Трябва да кажа обаче, че винаги се удивявам, когато видя в какъв паралелен свят живее Европейската комисия. Предлагат се е, съкръщения, аз трябва да изразя своята политическа позиция. Избран съм да представлявам е, своите избиратели, своята страна и онова, което чух, ме удиви. Госпожа докладчика. Е, в началото искам да благодаря на политическите групи, на секретарията, на всички хора, които работиха с цел намирането на компромис. Мисля, че всички положиха много усилия, положиха конструктивни усилия. Още от самото начало твърдяхме, че ще използваме новата финансова рамка. Още не сме я одобрили, но тя е на лице. Ние винаги сме зачитали правилата на играта, които ще влязат в сила когато кажем да, ако кажем да, малко по-късно през тази година. Освен това, трябва да подчертая, че парламента като цяло искаше да прояви отговорно отношение. Отчитаме факта, че в много страни има тежки економически проблеми. С настоящото споразумение ще разполагаме с бюджет, който е с около 6% по-нисък от бюджета за тази година. Трябва да ви кажа, че малко са страните, които могат да се похвалят с нещо подобно. Това е положението и естествено взимаме предвид какво ни каза генералния секретар. Но ние искахме бюджета, който предлагаме да е един отговорен бюджет. Взехме предвид коригиращ бюджет, коригиращо писмо или писмо за корекции номер едно на комисията. Както каза самия секретар, има области, в които отчитаме вижданията на някои специализирани комисии, а именно предвиждаме съответните средства по съответните бюджетни редове с цел прозрачност, с цел възможно да се контролира онова, което се случва по отношение на бюджета. Мисля, че трябва да удовлетворим желанията на Комисията по развитие, на Комисията по култура. Те имат виждания във връзка с някои конкретни редове. Генералният секретар спомена, че някои бележки може да са в разлер с правните основания. Трябва да ви кажа, че се опитах да намеря тези редове, но не можем да приемем тези бележки. Не може правното основание да се променя чрез някакви бележки по бюджета. Така че, естествено, подкрепям хората, които проявяват конкретно отношение тук по въпроси като справянето с туреадорството, казва оратора. Мисля си обаче, че трябва да спазваме правилата на играта. И това всъщност са моите коментари показаното от генералния секретар. Що се отнася до плащанията? Социалистите справо изтъкнаха, че имаме проблем. И това го знаем всички. Имахме срещи с представители на литовското председателство. Аз мисля, че литовците реагираха положително Организирахме заседания, говорихме за плащанията. Комисията ни каза, че ако получи коригираш бюджет номер 8, за тази година сметките ще бъдат платени. А за следващата година комисията каза, че има нужда от 1 милиард повече, отколкото съвета е готов да даде. И ето защо ние включваме в текста предложенията на парламента, но групата на социалистите искат да се отиде по-нататък, като се използва резерва за непредвидени разходи. В групата нямаше мнозинство по това искане. Ние споделяме притесненията на социалистите. Въпросът обаче е как да намерим решение. Останалите групи решиха, че отговорността за изпълнението на бюджета е на изпълнителната власт, а именно комисията и съвета. Те трябва да знаят какви са нуждите и те трябва да представят тези нужди, съвета трябва да отпусне необходимите средства, както се казва в договора. И ако комисията ни казва, че проекта на бюджет е достатъчен, то ние трябва да приемем тази теза. Естествено, ще се върнем към този въпрос и трябва да подчертая, че споделяме това виждане, че би следвало да има добро изпълнение на бюджета на Европейския съюз. Ако комисията не може да плаща сметките, това ще ни доведе до положението на Америка. Не можем да приемем нещо подобно. В Европа би следвало да действаме по-различно. Това са моите бележки. Направихме няколко блока от а, текстове, по които ще се гласува. Ще гласуваме по бюджетни редове. Мисля, че е добре да се гласува блок по блок и да обясняваме какво е положението, защото ако сега започна да обяснявам, ще говоря твърде дълго. Господин Рике. Съвсем накратко, господин председател, искам най-напред да благодаря на докладчика за чудесното сътрудничество, за това, че ни включи в своята работа. Резултатът е въпрос на компромис. Не всички намират всичко, което са искали, но се стигна до един добър баланс относно плащанията. Този въпрос беше поставен отново. Докладчикът току-що каза много добре, че ако има проблеми с изпълнението на бюджета, не ние сме тези, които трябва да предприемем мерки, дори и частични. Но ние трябва да посочим, че нашата комисия е наясно с проблема. Като цяло от групата на НП, въпреки че няма всичко, което желаехме да бъде включено, можем да дадем своята подкрепа, тъй като е постигнат добър баланс. Благодаря ви за тези коментари. Господин Алфонси, може би ще изрази гледната точка на групата на зелените. Да, за две минути, господин председател. Намираме се в малко противоречива ситуация. Многогодишната финансова рамка към момента още не е финализирана. Нашата група счита, че ситуацията е обезпокоителна решенията, които се очакват, за да се гарантират кредитите за плащания, все още не са решени. Ако окончателната финансова рамка не бъде финализирана, ние намираме, се намираме в ситуация на гласуване, е, което излиза извън тази логика на задължителната финансова рамка. Относно инструмента за гъвкавост по отношение на плащанията, ние считаме, че мобилизи... мобилизирането му, както предлага докладчика, е нещо положително. Това беше позицията на нашата група. Благодаря. Алда. Искам да направя един кратък коментар, свързан с позицията на моята политическа група по бюджета. Този бюджет показва какви ограничения има в МФР, но МФР не е приета окончателно. Това наистина е странно. Както вече беше казано, този проект бюджет казва, показва къде има слабости. Този бюджет не може да се справи с предизвикателствата и не отговаря на очакванията на гражданите. Този бюджет не показва по какъв начин ще се справи с проблеми като безработицата. Този проект бюджет не отговаря на очакванията, свързани с увеличаване на растежа, не се вземат предвид и предизвикателствата. Бюджета трябва да бъде по-амбициозен, да се отправи в друга посока. Това искам да кажа от името на моята политическа група. Благодаря. И така, изслушахме обяснение на вода. Тоест, този път те бяха направени преди самото гласуване. Чухме мнението на представителите на политическите групи. Предлагам сега да преминем към гласуването. Трябват ни два документа. Списъците за гласуване, където са посочени е, шесте функции и таблиците, които са в приложение този документ, който ви показвам. Ще започнем с таблиците, което е парадоксално, <laughs> че започваме отзад напред с нещо, което се нарича приложение, но това е за да разгледаме хоризонталните въпроси, т.е. административните бюджетни редове, както и агенциите. Така че трябва да ползваме този документ. Всички разполагат ли с него? Tout le monde a ça Tout le monde a sa carte de vote, donc sauf... Всички разполагат с, да, със своите карти за гласуване. Госпожа Мартини, господин Гайер. И така. В документа, озаглавен Annex Tables. Започваме по административните бюджетни редове до страница 2, 3 и 4 с едно гласуване, т.е. амблок, блоково гласуване, с едно единствено гласуване, електронно гласуване. Моля, гласувайте. 32 карти са активирани. Non, non, j'en ai oui. Alors, il y en a trois qui n'ont pas voté. Трима души не са гласувани, сред тези, които разполагат с карти. Моля да се събудим. Прекратете гласуването. 34 за, трима против, няма въздържали се. Тези изменения по административните редове се приемат. Сега преминаваме към агенциите. Използваме същия документ. Има две гласувания относно агенциите. След което няколко изменения. Първо, амблок всички изменения за възстановяване на проекто бюджета. Това е също електронно гласуване. Първия блок за възстановяване на проекто бюджета. 37 души са гласували, 35 за, 3 против, 0 въздържали се, същото мнозинство. Втория блок. Това са предложения за завишаване на сумите на тези посочени в проекто бюджета. Предлагам да гласуваме също електронно. Очаквам същото мнозинство, но ще видим. également adopté. Приема се. След това Штатните а, таблици. Кой е за? Против? Трима. Въздържали се? Ада. Приема се. След това имаме бележки и резерви на същия документ. Ще гласуваме всяко изменение по-отделно. Първото на господин Котини е оттеглено. След това измененията на докладчика за ера. А, кой е за? Против? Въздържали се? Алда е против? и господин Хартунг. Приема се. Изменението за включване в размер на EBA. Докладчикът е за, кой друг е за, против. Въздържали се, приема се. За Frontex едно изменение за, за 8 минути или милиона трябва да го четем. Докладчикът е против, кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Изменението на господин Белдер. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се и изменението на господин Барио. Кой е за? Докладчикът е против. Социалистите са за и Алда. Кой е против? Болшинството са против, въздържали се, отхвърля се. Но, се фини. Се фини. така, приключихме с този документ за сега. Запазете го за после. Сега трябва да използваме друг документ. Alors, on prend notre document qui sont les projets pilotes. За пилотните проекти. Alors, projet pilote. Пилотни проекти. Казват, че току-що ви ги раздават. Така ли е? Тази таблица. Ще гласуваме амблок. Тази таблица, ето която показвам. И тук има обяснение към него. Но гласуването е под таблицата. Едно гласуване е. Защото е много сложно постигането на политическите, политическото равновесие е много сложно. Затова нека да гласуваме електронно пилотни проекти. Моля, гласувайте. 38 са гласували до сега. Прекратяваме гласуването. 36 са. 37 за, 1 против, няма въздържали се. Пилотните проекти са прияти амблок. Браво! Сега можем да преминем към функциите. Vous prenez votre liste de vote des headings et nous commençons. Ще започнем, както ви съобщих, с функция 5 на 29-та страница. И така, функция 5 на страница 29 в документа списъци за гласуване. Всички разбраха. И така. Ah, <laughs> bon, allez, euh, nous prenons d'abord... Най-напред е, ще гласуваме хоризонталните изменения Амблок. Две изменения Амблок. Кой е за? Против? Четирима. Въздържали се? Приема се. Отделни гласувания. Предлагам да гласуваме амблок. Според авторите има една госпожа Вертман. Имам предложение относно май, моите изменения. Можем да ги гласуваме наведнъж. Благодаря. Можем ли да гласуваме Амблок? измененията на господин Еренхаузер. 29-та страница на 30-та страница и трите, които са до 31 страница, до измененията на госпожа Вертман. След това, по-късно ще гласуваме останалите изменения на господин Еренхаузер. И така, за първия блок е Еренхаузер, кой е за? против, въздържали се, приемат се. Отхвърлят се, извинете, поправя се председателят. Ah, Alors, euh, j'ai effectivement euh, le secrétaire me. Секретарията ми казва, че има едно изменение на господин Мартин. Едно изменение на господин Мартин. Той го е представил самостоятелно. И предлагам да го гласуваме. 46-66. Кой е за? Това е най-долу на 29-та страница. Против? Въздържали се? същото мнозинство, въпреки че авторът е по-различен. Les amendements de Madame Vert... Измененията на госпожа Вертман Две изменения на Ангелика. Има и така двете изменения на госпожа Вертман. Кой е за? Против? Въздържали се? Изменение. 4604 и 4650 се отхвърлят. И така, измененията на Ренхаузен 43-41 до 4190, блок. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се. Има две изменения на 9. Кой е за? Докладчикът е против. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Аренхаузер. до 42.00 тъй като след това има изменение на Мартин, което е по-различно от това на Аренхаузер. И така, гласуваме до 42.00. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се. Мартин Аренхаузер 4673 4203 кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се. Еренхаузер предлагам, за да вървим по-бързо, тъй като е да считаме, че вземаме за тази категория всички изменения на Аренхаузер до края на тази пета функция. Аренхаузер, там където той е сам вносител, кой е за, против, въздържали се, отхвърлят се. И така. Мартин Аренхаузер. 4674-4205. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. След това Мартин Аренхаузен 4675-4207. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се. Мартин сам е вносител. Предлагам да гласуваме всички изменения на Мартин, където сам е самостоятелно вносител. Кой е за Мартин? Един. Кой е против? Въздържали се? Отхвърлят се. И така, стигаме до края на страницата. На 33-та страница най-отгоре има изменение Мартин Зубер и Вертман. Можем да гласуваме двете изменения. Докладчикът е против. Кой е за? Алда иска отделно да се гласува. Доре първо са измененията 46-77 на Мартин. Кой е за? Един. Против. Всички, включително Алда, въздържали се. Добре. Следващото 46-78 на Мартин. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Моника Вертман. 46-47. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. Еренхаузер, Мартин, после можем да обърнем страничката. И следва изменение Геслер, Торер, Мюлдер. qui ne, qui ne change pas les... Няма промяна на цифрите в това е заменение. Става дума за коментарите. Докладчикът е за, кой друг е за, против, въздържали се, приема се. Относно бележките, има, из, има три изменения на Елга Трупел. Докладчикът е за, кой друг е за, против, въздържали се, приемат се. Зубер, докладчикът е против, кой е за? Алде и Алфон, Алде и Фонси. Кой е против? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. За резервите изменението на Гресле. Докладчикът е против. Кой е за? Е, НП. Нека да направим електронна проверка по изменението на Гресле. Моля, гласувайте електронно. 38 души. Госпожа Мартини, която не се носи картата, е за. Прекратете гласуването. 21 за, 16 против, 1 въздържал се. Изменението се приема. Изменение на Юта Халк. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се единодушно. Имате след това списък на всички изменения, които са обхванати или които отпадат в резултат на гласуването, което приключихме по функция номер 5. Сега преминаваме към функция 1b, но първо давам думата на Алда. Много се извинявам за това, че ще трябва да се върна малко назад, но не разбирам как точно е организирано гласуването. Имам предвид най-вече ред 310101 и 310801 на страница 33, най-отгоре. Имаше изменения на Мартин и на госпожа Вертман. Ако правилно съм разбрала, изменението на Мартин беше под проекта на бюджет, а другите две на Зубер и на Ветман са над проекто бюджета. Как гласуваме, значи, едновременно за всички тези изменения? Имате право. Да, ще гласуваме по-отделно тези изменения. И така, нека да се върнем на страница 33. Има изменение 4677 на господин Мартин. Кой е за намаляване на проекта бюджета? Останалите изменения на Зубер и Вертман са за увеличаване на сумите над тези, предвидени в проекто бюджета. За същите цифри ли става дума? Питам секретарията, можем ли да ги гласуваме заедно, ако цифрите са еднакви? Защото ако ще гласуваме, не трябва да правим грешка втори път. Alors, je rappelle. Искам да напомня. че става дума а, за реда за превод. Иска намаление с 5 милиона. Госпожа Зубер, това е предложението Мартин, а госпожа Зубер иска, иска плюс 5 милиона. Госпожа Вертман иска 1,21 милиона. Започваме с госпожа Зубер. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Вертман. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Същия проблем е и за следващите изменения. Този път за писмения превод. Мартин иска минус 3 милиона, госпожа Зубер 5 милиона плюс. Нека гласуваме госпожа Зубер. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? Госпожа Вертман тя иска 200 хиляди, докладчикът е против. Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Няма други подобни проблеми, така можем да преминем. Първо искам да благодаря на Алда, че обърна внимание, че малко прибързах. Сега искам да преминем към функция 1b. политика на сближаване. Това е на страница 11. Повтарям, страница 11. Alors, vous avez... И така, тук има компромисен текст – Той покрива три различни блока. В таблицата на приложенията може да намерите състава на тези блокове. Първия подблок съответства на всички изменения над проектобюджета. Кой е за? Против? Трима? Четирима. Въздържали се. Приема се. Това означава, че всички изменения над проекто бюджета са приети. Сега имаме втори блок под проекто бюджета. Кой е за? Против? господин Алфонси, въздържали се, Алда и Лукас Хартонг, приема се. Всички изменения по същия ред отпадат. Третия подблок. Нова номенклатура. Тук става въпрос за коментарите на генералния директор. За, против, един, въздържали се, Приема се. Сега отиваме на отделните гласувания, защото имаше искания за такива отделни гласувания. Първо изменение на Ферейра и Зубер. Към бюджетен ред 040264 докладчика е против. Кой е за? Алда. Алда, ти си за, така ли? Не взимаш отношение. Добре. Ако няма никой, който да е за, Гуе има друго изменение, същите автори. 48-93 ще защитавате ли своята позиция? Въздържате се, така ли? Добре, кой е за? Господин Хартонг. Един за, кой е против? Алда се въздържа по своето собствено изменение. Поздравяваме ви за умереността. Не знам доколко тя е добра от политическа гледна точка. Отхвърля се изменението. Сега по бележките. Имаме първо изменение 48 86 гуи. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Следващото. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Тук докладчика беше против. Изменението на господин Гайер. Докладчика е за. За? Против? въздържали се. Е, НП, но има мнозинство за приема се. Изменението на ГУЕ 75-25 докладчика против кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 48-87 докладчика е против кой е за? Против, въздържали се, благодаря, отхвърля се. Четиридесет осем, осемдесет и седем. Нали? За него става въпрос. Ан Йенсен. Тук има една бележка с устно изменение към нея, която би трябвало да се включи. За кое изменение става въпрос, казва председателя. 4887 е отговора. So it's uh, amendment. Изменение 865 или 4887. социалистите предлагат да се приеме този текст с устно изменение към него и там да се казва, че тези средства ще отиват за създаването на качествени работни места за младите хора и за финансиране на схеми като младежката гаранция. Действията и намесите в рамките на тези средства трябва да са насочени към плавния преход на младите хора от обучение към работни места, като се създават качествени работни места, качествени договори и освен това средствата трябва да се използват за заместване на нестабилни по своя характер договори с по-стабилни такива. Това е предложението. Това е предложението на социалистите. Това е бележка по изменение 4887. Ред 040264. Според мен текста е ясен. Кой е за? С устното изменение. Кой е против? Нека да направим електронна проверка. Le vote est ouvert, le vote est clos. Край на гласуването. 13 гласа за, 18 против, 6 въздържали се, отхвърля се. Сега отиваме към ред 040601, компромис 1. Извинявам се, не гласувахме по ИТРЕ 5904. Тук става въпрос за намаляване на прага на допустимост. Докладчика е против. Кой е за? Против? Благодаря. По Гуе Алда беше за, но то е отхвърлено. Сега компромис едно. Кой е за? Против? Трима? въздържали се един? Това означава ли, че останалите, които следват, се покриват? С изключение на АЛД 7750 относно висшите експерти. Докладчика е за. Кой е за? Против? един против, въздържали се, приема се. Зелени 79-50 докладчика е против. Кой е за? Трима. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 71-77 на социалистите и демократите. Докладчика е за. Кой е за? Против. Мисля, че има мнозинство за, но е необходимо да проверим. 71-77, начало на гласуването. Край на гласуването. Госпожа Мартини ще определи какъв ще е резултата. 19 на 19. Значи 20 против, значи се отхвърля. Компромис 2. За. Против. Един против. Въздържали се. Приема се. Какво следва сега? Имаме изменения за новите цели на фонда. Дали можем заедно, може би трябва разделно гласуване, защото са различни. Можем, така ли, господин Рике? Всъщност, последното гласуване малко ме обърка. Едно и също изменение, което се прилага към различни бюджетни редове. 71-77 беше отхвърлено. 4403 казва същото нещо, но беше прието. Дали има несъвместимост? Може ли да проверим? Господин Рике казва, можем да направим електронна проверка по предходното изменение. онова, което свършва на 58. По отношение на, на бележките, там където бяха НП и някои други. Защото изменението е едно и също. Председателя, по първото нямахме електронно гласуване. Така ли и вие смятате, че електронното гласуване би трябвало да уточни нещата по, по предходното изменение? Добре, както казвате, както желаете. По кое е изменение? 71-58. Правилно ли съм разбрал? 71-58. Същото изменение, същия коментар за същия ред. Правилно ли съм разбрал? Или редовете са различни? А значи тогава няма, няма проблем. 71 Всъщност няма противоречие, казва господин Рек. Аз не съм казал, че има някакъв проблем или противоречие. Просто се изненадах, защото комисията има две различни позиции по тези две изменения, а те казват едно и също и ние нямахме електронно гласуване. Значи, ако ставаше въпрос за един и същ ред, казва председателя, щях да го подложа на гласуване. Но е, става въпрос за различни редове. Ако искате, може да отворите отново въпроса е, в пленарна зала. Новите цели на фонда. Може ли да ги гласуваме заедно? Добре. Значи гласуване е блок. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се като блок. 71-57. Докладчика е за. Против. Ще трябва да направим проверка начало на гласуването. Гласуваме. Всички ли гласуваха? Да, това е така. 21 гласа за, 18 против. Доста странно. Сега нещата стават още по-интересни, но всичко зависи от съответния ред, според мен. Господин Турвалц. Следващото предложение е покрито от компромис 2. Но следващото, 4583 на Турволт, там трябва да гласуваме. Кой е за? Против? Трима въздържали се, приема се. 4903 на Ферайра. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. 4115 Белдер. резерва по бележките за 4 против въздържали се отхвърля се сега можем да имаме гласуване на блок не, всъщност всъщност не 76-18 не отпада трябва да гласуваме по него няма мнение на докладчика кой е за против, въздържали се, отхвърля се. 4802 се покрива, ако не се лъжа. Добре. Няма да гласуваме. Гайер. Докладчика е за. Същото нещо. За, против. Ще започна от начало. Извинявам се. Електронна проверка. Малко препускам. по тези коментари. Гласувайте, моля, електронно. 31-38. Събудете се. Нещата са на кантар, така че би следвало да гласувате. Край на гласуването. 22 плюс 1, 23 за, 16 против. Всъщност дебата като че ли не се развива, кой знае колко. Афет по Балтийско море. Докладчика е за. Кой е за? Против. Господин Хартонг. Приема се. Bon, mes chers collègues. Уважаеми колеги, трябваше да вземем а, две. А съгласни ли сте да разрешим а, проблема с селското стопанство за оставащите 20 на минути? Alors, euh, trouvez-moi la page. Trouvez-moi la page. Oui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 Donc, nous prenons, nous prenons... И така, втори раздел, втора функция. Искахме по трета функция, но не сме разрешили всички технически проблеми. За това ще гласуваме по втора преди обедната почивка. Има гласуване на целия блок от изменения. Подробностите са в приложението. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема с един глас. Против? Bon, alors, vous prenez maintenant le grand cahier. И така, следващия документ е а, този дебел документ, страница 91. Устойчиво развитие и природни ресурси. Първите две линии са обхванати от гласуването по административните разходи. Преминаваме 205-0201. Докладчикът е против. Против, въздържали се, отхвърля се. Отпада следващото. 878, кой е за? Госпожин Алфонс и Хартон, кой е против? Въздържали се, отхвърля се. Следващото. На следващата страница. 92. Има идентични изменения. 0 на 2, кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Глюкоза и захар, кой е идентични, кой е за? има против, въздържали се, отхвърля се. Следваща линия от Мартин. Е, е против, за, против. Отхвърля се. Следваща линия. Госпожа Вертман. За, против, въздържали се, отхвърля се. Sur le school food scheme. Е, схемата за плодове в училище. Е, предложение от докладчика. Компромис. Кой е за? НП за. Не. Против. Мадам ле рапортер, Госпожо докладчик, може ли да разясните? Смятам, че е важно да се подчертае, че това, което се гласува сега, не е първото изменение, а това е моето изменение, което е 248. 4 2-8. За 28 милиона става въпрос. 248 изменение са 28 милиарда за плодове. Въздържали се, приема се. Следващото отпада. Bien. Donc, nous votons conformément. И така. Гласуваме съгласно правилата в бюджетната комисия. Гласуваме предложението на на докладчика. Така че, когато се приеме предложението на докладчиката, всичките други отпадат. Следващото място ня... има предложение от госпожа Вертман. Докладчикът е против. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Друго предложение госпожа Вертман за лозаровинарския сектор. За, против, въздържали се, отхвърля се. След това Позей. Друго изменение на Вертман за, против, въздържали се, отхвърля се. Други а, продукти на Еренхаузер за, против, въздържали се, отхвърля се. Обърнете страницата. 94-та. Мляко. Изменение на Гуа. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Или нека да проверим. Има колебания, свързани с това изменение. Нека да сме сигурни. Гласувайте. Моля ви, не спете. Добре. Ето, 10 души против, 25 против, един въздържал се, отхвърля се. Следващото отпада. След това на Ханс Петър Мартин. 4662 за против, въздържали се, отхвърля се. Мляко за училища. Няма предложение от а, докладчика да гласуваме по прожението на ГУЕ за, против. Много хора се задържаха, отхвърля се. Следващите две са идентични. Отхвърля се, но трябва да гласуваме по Вертман. Двадесет и два милиона. Докладчика е против за. Против. Въздържали се. Приема се. Или се отхвърля, каза председателя. 95. И така преминаваме към страница 95-та. Говежо и телешко месо. Няма предложение от докладчика. Зелените. коза. Е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Другите са идентични по тази линия. След това преминаваме към живи животни. Има Друго предложение. Кой е за? Гуа и зелените. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Идентично отхвърля се. След това свинско месо. Зелените проявяват интерес към а, свинете. Кой е за? Против? Алде също са за, но има повече гласове против. Няма въздържали се изчезва всичко свързано с свинското месо. Яйца. Гуе проявява интерес към яйцата. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Птиче месо. Зелените. За. Седем души. Против въздържали се, отхвърля се. Пчеларство. Гуе. Коза е против. Въздържали се. И пчелите изчезват. Yeah. <laughs> Bien. Alors, euh, euh, pour ce qui concerne le single payment scheme. И така схемата за едино плащане. Изменението на Алда е оттеглено. Има коментари, бележки от зелените, свързано с коридата въпрос, свързан с въпрос от зелените. Няма други изменения, свързани с коридата. Може ли да гласуваме анблок? Предполагам, че същата идея се крие и в другите изменения. Съгласни ли сте да гласуваме анблок? Не искам да ви принуждавам. Добре. Кой е за това изменение на зелените? Това е въпрос за бележките. За, против, въздържали се, отхвърля се. Следваща точка на 97 страница. Алде отегли своето изменение. Бозащи телета. Преминаваме е, към копринените болби. Е, докладчикът е против. Това е много важно. Марко е, Пауло изминал целият път до Пекин, за да търси копринени буби. за, против, въздържали се, отхвърля се. Следващото предложение на Гуе, кой е за? против, въздържали се. Добре. Другите са идентични, свързани с производството преки помощи. След това за другите коментари, свързани с тютюна. Кой е за? Против? Има хора, които са много опорити и винаги са за, но другите, които са против, не са толкова опорити. Да обърнем страницата. Позей Вертман, кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Егейско море за против въздържали се, отхвърля се. Относно тютюна има гласуване по предложение на аудит за зачеркване на цифрите. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Мнозинството е против. Има четири изменения с едни и същи бележки. Кой е за? Против? Въздържали се? Мнозинството е против. След това резерв за кризи. На е кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Следващото отпада програми за развитие на селските райони. Бележки от зелените. Две изменения всъщност. Първо по сумите. Кой е за? Против? Въздържали се? Отвърля се. Да проверим. Добре, да няма объркване. Докладчика. Това е без плащания. Може би по-късно да се върнем към него. Включително и коментарите ли? Да, да. Добре, докладчикът е против коментарите. Вие сте против. Добре. Кой е за? Против. Мнозинството отхвърля се. Ще видим започнете по-късно. От Оперативна техническа помощ е следващото. Има плащания. Четири, девет, три, девет. Същото. няма да се гласува. Обръщам страницата. насърчаване на устойчивото развитие на селските райони. 4622, кой е за? Против? Най-горе на страница 100. На Вертман за, против, въздържали се, отхвърля се. Е, коментари от зелените. Не само от зелените, има плащания и от зелените включително. 7861, кой е за, против, е, отхвърля се. Коментари от зелените, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Ауда оттеглиха своето. Другите са заплащания. По-късно ще ги разгледаме. Трябва да гласуваме по резерва. 77-12 на Алде. Кой е за? Против. Повечето са против. Кой е против? Отхвърля се. Другите са идентични, също са отхвърлени. Следващото. На Ханс Петър Марти. Мониторинг превентивни мерки. Докладчикът е против. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 101 страница. Йенсен. От, е, оттеглено е това изменение. 692 на зелените е, коментари. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. След това подготвителни действия. 102, 103 също е с проекти. Първото е пилотен проект 771. Това е изменение от зелените, свързано с енергия за живот Милано. Докладчикът е против кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Джани Ловия и Кастро. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Да, това са ам, поети задължения. Искате да промените ам, вота ли? Добре. Изчакайте, ще проверим по електронен път 4518. Voilà. Le rapporteur est contre, mais le vote... Докладчикът е против. Край на гласуването. 27 за, 9 против, 1 въздържал се. Заслужаваше си да проверим. административните линии. е по-ефективна економика, за против, въздържали се, отхвърля се. Гуе, за, против, въздържали се, отхвърля се. След това преминаваме към ГУЕ, кой е за. 907, кой е против. Въздържали се, отхвърля Следващото идентично. Плащания. Края, в края на страницата за плащанията. След това имаме агенции на следващата страница. 106, 107 са пилотни проекти, 108 пилотни проекти и до края на страницата. След това има, приклю... Извинете, има изменения от Комисията по ревност и стопанство. Ам... А, това са плащани отново. Добре, няма сега да ги гледаме. Същото се отнася и за 109-та страница. Така ли? Само плащания. Добре. Трябва да гласуваме за линията на 110-та страница. Ангелика Вертман по резерва. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Следващата линия, същите линии са плащания до е, изменето на Мартин за, против, въздържали се, отхвърля се. Още плащания до края на страницата. Добре. 111 също. Има 935 бележки от Гуе, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Следващата. Искате ли? Добре, електронно гласуване. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Следващата линия. 94 за против, въздържали се, отхвърля се. Последното, последна нова линия за против, въздържали се, отхвърля се. Агенциите, следваща линия 4879 от Ферейра 4879. По 936 също трябва да гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. 4879 за, против, въздържали се, отхвърля се. Пак едни и същи мнозинства, мерки, подготвителни мерки, пилотни проекти, 114 страница, същото и на 115. -та. Преминаваме към 116 страница. 4167 на Мартин Еренхаузер за против, въздържали се, отхвърля се. 4168, същия автор, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 419 за, или това отново са плащания. Ами, преминаваме към гражданството и сигурността. Ами да, благодаря ви, колеги. Това беше а, преводачите останаха с няколко минути повече, но поне ние приключихме с тази сесия. Благодаря ви.